mélyen tisztelt elnök úr Почитаеми господин председател на парламента, господин председател Барозо, почитаеми депутати в Европейския парламент. Днес бих искал да ви представя едно кратко въобщение на дейността на унгарското председателство. В момента задачата ни е доста улеснена, защото преди 6 месеца вие много любезно поканихте да присъствам в тази зала и аз имах възможност да ви представя програмата на унгарското председателство. Ние заложихме в него много сериозни цели и сега след 6 месеца много е лесно да направим съпоставка между поставените цели и фактите, които са свързани с това какво сме постигнали. Ако искаме да дадем оценка на нашата дейност, можем да кажем, че ние изцяло постигнахме всички наши цели. Бих искал да изразя моята благодарност на Белгия, която беше председател преди нас това е така, защото Белгия извърши прекрасна подготвителна работа. Бих искал да отправя благодарности към председателя на парламента господин Ержи Бузек, защото през януари аз казах, че ние бихме искали да имаме едно председателство отворено към парламента. И наистина, за да има приятелство, трябва да има две страни. И искам да подчертая, че от господин Бузек видяхме изключително приятелско и доброжелателно отношение. Също така бих искал да благодаря и на председателя на комисията, господин Барозо. За да може едно председателство да бъде успешно, е необходимо и съвета да извърши много работа. И затова искам да благодаря на господин Барозо, че дори когато ставаше дума за най-сложни проблеми, господин Барозо беше изключително доброжелателен в своето отношение и конструктивния подход към решаването на проблемите. Бих искал да благодаря на господин Жозеф Дол и членовете на НП, защото председателството винаги се е стремяло да отдели своята дейност на председателство от вътрешните проблеми. Всяко едно председателство трябва да отчита този проблем, но всеки, всяко едно председателство има своята територия и своята опора и господин Дол успя да ни осигури една такава основа за нашата дейност. Унгарското председателство издигна като една от своите основни цели силна Европа. Ние искаме Европа да е станала по-силно, отколкото тя беше преди 6 месеца. Преди 13 години за пръв път като министър-председател участвах на заседание на Европейския съвет. Спомням си, че всички тези заседания протичаха много оптимистично, формулираха се грандиозни планове, имаше много енергия, много жизненост, много голям стремеж да се постигне напредък. И сега и след 13 години ние отбелязваме успеха на единия пазар, едината валута. И ние всички много сериозно се отнасяхме към това, че до 2010 ние ще бъдем най-високо развит економически регион в света. Също така си спомням, че ние не бяхме разтърсени от кризата тогава не бяхме обзети от съмнение. Ние виждахме много ясно нашето бъдеще и ние работихме много усърдно, за да постигнем това бъдеще. Почитаеме и депутати в Европейския парламент. Като кратко обобщение на резултатите от дейността на унгарското председателство, бих искал да кажа, че според мен днес Европейския съюз е по-силен, отколкото той беше преди 6 месеца. И това е така, независимо от факта, е, че имаше три много тежки удара по Европейския съюз, с които той трябваше да се справи, а именно задълбочаването на кризата в еврозоната, ядрената трагедия в Япония и предизвикателствата в резултат от предизвикателствата в Северна Африка. Всички те изискваха ангажираност и бърза реакция от председателството. Европейският съюз успя да реагира и бързо, и ефективно на всички тези предизвикателства. И ние съответно и коригирахме нашата 6-месечна програма. Когато казвам, че Европа е по-силна сега, отколкото преди 6 месеца, независимо от това, Бих искал да подчертая, че далеч не всички избиратели го виждат и го усещат. Затова трябва да продължаваме нашата дейност и през последните 6 месеца това, което виждаха нашите граждани е кризата в Гърция и се по-задълбочаващата се криза Ако не успеем да предложим успешна реакция, успешен отговор на кризата в Гърция, за съжаление, ние няма да можем да бъдем по-силни, ние няма да можем да бъдем виждани като по-силни. Затова е необходимо колкото се може по-бързо и по-ефективно да отговорим на тези проблеми. Както аз вече казах, Европа е по-силна, отколкото преди 6 месеца – преди всичко това е така, защото Европа има на разположение превентивни механизми, механизми за реагиране срещу кризата. Ние започнахме с европейския семестър, едно от най-големите предизвикателства на нашето председателство и ние сега можем да покажем на гражданите на Европа, че вече разполагаме с инструментариум, който ще позволи да избегнем тежката ситуация с едината валута, която беше характерна за недалечното ни минало. Що се отнася до степента на нашата подготвеност, то ние се надяваме, че инструментариума за преодоляване на кризата и за избягване на бъдещи кризи в скоро време ще бъде абсолютно укомплектован. Европа е по-силна и по друга една причина. Това е така, защото имаме стратегия за ромите. Една стратегия, която преди не съществуваше на европейско ниво. Една стратегия, която е важна не само от гледна точка на човешките права, на хуманното отношение. Тази стратегия е важна, защото тя ни дава благоприятната възможност да гарантираме това, че милиони европейски граждани – могат да бъдат изцяло интегрирани в трудовия пазар на Европа, което ще засили нашата економическата позиция. Стратегията за ромите е първият документ, който не просто признава ромската общност като предизвикателство, но и разглежда тази общност като един потенциал, един резерв за Европа. Виждаме една регионална макропрограма също така, която започва да се осъществява. Първият пример за това е стратегията за река Дунав, която включва 8 държави членки и 6 други страни. Ако ние можем да укрепим тази програма, това ще бъде един голям успех за цялата ни общност. И затова също Европейският съюз е по-силен, отколкото преди 6 месеца. И също така един голям успех е финализирането на преговорите за присъединяване на Харватия. Това е нещо важно не само за Харватия, но също така това открива европейска перспектива и за други страни от Западните Балкани. Ние можем да обобщим нашият опит – съвсем кратко. И това е така, защото говорим за меморандум за разширяването в посока Западните Балкани. Аз представих този документ на председателя Бузък и на министър-председателите. Освен това, Европейския съюз е по-силен днес, защото сега можем по-добре да защитаваме нашите външни граници, отколкото преди 6 месеца. Това е така, защото беше взето решение което позволи да се създаде необходимия капацитет за опазване на външните граници от големи миграционни потоци. Говорихме за задълбочаването и разширяването на европейското сътрудничество в този контекст. Дами и господа, имаше още една задача, която председателство постави пред себе си, а именно да играе една положителна роля и да предоставя положителни инструменти за междуинституционалното сътрудничество. Бих искал да ви напомня, че извършихме тази дейност. Парламентът и съветът работиха по десетки досиета и ги финализираха успешно благодарение на своето сътрудничество. Постигнахме съгласие за това как да приобщим парламента към подготвянето на многогодишната финансова перспектива и целият процес, придружаващ това подготвяне на финансовата перспектива. 13 пъти съм се срещал с председателя Ван Ромпой, 13 пъти аз се срещах с председателя Барозо и 9 пъти с председателя Бузък. Целта на всички тези срещи беше да се осигури гладкото и безпроблемно междуинституционално сътрудничество. Разбира се, също така се срещнах с всички министър-председатели на държавите членки и се стремях да проправя пътя към вземане на съвместни решения. Накрая позволете ми да изразя надеждата, че Полското председателство ще продължи да защитава добрата репутация на Централна Европа и надявам се, че нашето председателство успя да проправи пътя за успешната дейност и на полското председателство. Аз бих направил извода, че може би унгарското председателство и със сигурност полското председателство ще ви убедят в това, че решението взето преди 10 години и осъществено преди 7 години, а именно да се разшири Европейския съюз, така че той да включи страните от Централна Европа, беше едно разумно решение. По този начин Европа е станала по-силна. Благодаря ви за вашето внимание. Dziękuję panie premierze za złożoną relację. Благодаря ви, господин министър-председател, за изказването. Както знаем, Унгарското председателство се реализира в тежки времена за Европейския съюз. Вие споменахте рисковете, които възникнаха по време на вашето председателство. Това бе първото унгарско председателство е, затова и с много голямо внимание слушахме това, което казахте. Сега ще проведем обсъждане на темата, но аз искам да ви благодаря много за меморандума, който ми изпратихте. Искам да благодаря министр-председателите на държавите членки. В този меморандум е, се излага визията за Западните Балкани. Според мен е много важно да кажа следното. Министър-председателят Орбан е, спомена, че с Западните Балкани ще завърши обединяването на Европа. Реалното обединяване на Европа стана през 2004. Ние само трябва да го завършим сега. Министър-председателят накратко спомена положението в отделните държави и представи стратегическата програма, която трябва да реализираме. Искам да спомена, че Европейският парламент винаги е бил за разширяването на Европейския съюз към Западните Балкани, разбира се, след като са изпълнени критериите, тъй като това е много важно условие. Но иначе ние сме на една и съща частота с вас, господин министър-председател. А сега искам да дам думата на председателя на комисията. Господин председател, господин министър-председател, уважаеми представители на унгарското правителство, госпожи и господа евродепутати. Много трудна е ситуацията, но Унгария бе на нивото на тази ситуация и реализира компетентно своето председателство – в по-общ план Европейският съюз е в по-добро състояние да се справи с възможностите и трудностите, пред които е изправен. Искам да благодаря на министър-председателя Орбан и неговия екип за положените усилия и сериозна работа. По време на унгарското председателство Европейският съюз реализира първото европейско полугодие, приключи преговорите с Харватска, подкрепи демократичните движения на арабската пролет – одобри нова е, ромска стратегия и стратегия за разширяване. Това е добър резултат. Искам да ви благодаря за вашата готовност да водите диалог с Европейския парламент за многогодишната финансова рамка. Както знаете, през ноември предложих началото, полагането на началото на структурен диалог. Няколко пъти се срещахме с господин Буза и господин Орбан – за да обсъдим въпросите преди комисията да представи своето предложение. Според нас бюджета е реалистичен и амбициозен. Той касае инвестиции в бъдещия растеж. Тази практика на допитване, разговори между парламента, съвета, комисията е установена. Министър-председателя Туск вече потвърди, че полското председателство ще спазва тази практика. Диалогът е започнат, той трябва да продължи да даде своите резултати. Ние обсъждаме полуките от кризата в нашата политическа работа. Нуждаем се от необходими инструментариум, да върнем Европа в релси, и тя да остане в релси, което не е малко постижение. Но някои се опитаха да се отеглят в националната си черупка – видяхме колко важно е да се реши не само економическите проблеми, но и миграционните. Относно економиката, растежът е много важен приоритет за унгарското председателство, ще остане такъв и за полското. 1,8 на 100 БВП е очакваният е, растеж за 2011 в Европейския съюз. Безработицата е все още прекалено висока, особено сред младите. Разликите в конкурентоспособността на държавите членки все още са прекалено голями. Държави като Гърция са справени пред много тежки обстоятелства, което означава, че в дългосрочен план на залог е изложено бъдещето на нашата економика и нашата роля в Европа. Шестото продължение на Комисията за економическо управление е много важно и ще има дългосрочни последици за Съюза. След маратонските преговори с законодателните органи, наближава сключването на окончателно споразумение за економическия пакет. Очаквам съвета и парламента да приключат скоро работата по тази важна инициатива, която почива на добрите усилия на докладчика. Комисията ще продължи да работи в най-важните за растеж области, например 12-те приоритетни действия и акта за единния пазар – Комисията ще направи така всички предложения да бъдат внесени до края на годината с надеждата да бъдат одобрени от парламента и съветия до края на 2012. Много радвам се, че вече имаме някои резултати, особено в сферата на интелектуалната собственост, където комисията представи цялостна стратегия за реформа и миналата седмица вече държавите членки се съгласиха за два регламента за създаването на общ европейски патент това споразумение ни обягваше от десетилетия. Унгарското председателство бе решаващо за излизане от патовата ситуация. Разходите за патент трябва да се намалят с 80 на 100 в 25 държави членки, което е голямо економическо благо. Ще се преустанови положението, при което Изличен, издаването на патент в Европа е 10 пъти по-скъпо, отколкото в САЩ, което е съвсем неприемливо. Така ще се повиши и конкурентоспособността на държавите членки. Друг важен въпрос през тези 6 месеца бе миграцията. Е, Европа бе изправена пред криза заради събитията в Средиземно море през пролета. Европа Европейският съюз защити и свободата, и сигурността. Много важно е да се подсили ролята на Frontex, е, както стана с споразумението за нов регламент преди две седмици. Имахме проблеми свързани с Шенген и националните действия, които застрашавах основни принципи на Европейския съюз, като свободно движение на хора и общо европейско пространство без граници. Комисията сега ще предложи конкретни предложения за оценка, за система за оценка и наблюдение. Uh, um, Та казвах, че комисията сега ще предложи конкретни предложения за система за оценка и наблюдение, която да бъде допълнена от Европейски гаранционен механизъм. Относно убежището, Европейският е, съвет прие, че трябва да се завърши общата система за обежище до 2012 година. Продължението на комисията вече са факт. Аз съм уверен, че е набрана съответната инерция за реализирането на тази цел. Доволен съм, че унгарското председателство постигна сериозен напредък по отношение на ромите. Стратегиите за интеграция на ромите бяха одобрени от Европейският съвет и ще ни помогнат да преодолеем изключеността на ромите в образованието, заедостта, жилищното настаняване и здравеопазването. Сега Харватска и нейното присъединяване. Събелищен напредък бе постигнат Преговорите приключиха официално миналата седмица и очакваме да се подпише договора за присъединяване до края на годината. Според комисията, Харватска може да е 28-я член на съвета до 1 юли 2013. Ние сме, бяхме строги, но справедливи и ще следваме същия подход до самото присъединяване. Вярвам, че това ще доведе не само до едно по-силно европейско семейство, но до по-голям мир, примирие и стабилност на Западните Балкани. Искам да благодаря за силната подкрепа, която получихме по отношение на този процес, изпълненото съдържание на този процес, който касае бъдещето на Западните Балкани. много важно да се реализира нова стратегия за сътрудничество с 6 от нашите съседи, да се подобри качеството на живот на стотиците милиони хора, които живеят близо до Европейския съюз. Политиката за добросъседство сега придоби голямо приоритетно значение за Европейския съюз. Ние помагаме на нашите съседи не само с политически средства, но и по места, с хуманитарна помощ за арабските държави. И с дефинирането на стратегия за демокрация и благосъстояние. В заключение, дами и господа, трябва да продължим да инвестираме в нашето бъдеще. Унгарското председателство ни помогна в това отношение. Тясното сътрудничество с полското председателство също ще е от полза за Съюза. Ще се осигури приемственост на работата в съвета и ще се позволи конструктивен диалог с Европейския парламент. Ние успяхме да предвижим напред Европейската програма през изминалите 6 месеца. Съм сигурен, че през следващото полугодие ще успеем да надградим върху постигнатото вече, за да постигнем допълнителни успехи за Европейския съюз. Благодаря. Uh, Благодаря ви, господин председателю. От името на НП, господин Йозеф Дол. Господин председател, уважаеми колеги. Унгарското председателство показа, че ротационното председателство играе много важна роля при вземането на решенията. През последните месеци бяха постигнати добри резултати в много области. Не на последно място в област областта на европейския семестър, социалната кохезия, ОСП, вътрешния пазар, безопасността на храните, Дунавската стратегия, енергийната политика. Също така беше постигнат напредък в преговорите с Харватия. Показахме солидарност с нашите японски приятели. Също бяхме солидарни и към народите от Средиземноморския басейн. Искам да кажа нещо от името на моята политическа група. Искам първо да благодаря на унгарското председателство и на госпожа Геори за нейните а, усилия за придвижване на пакета за економическо управление, както и а, да работи съвместно с парламента в рамките на общностния подход. 90 до 95% от нашите искания бяха удовлетворени а, обаче поради а, някои несъгласия, нещата не можаха да бъдат придвижени напред през последната седмица. без този пакет няма да има стимулиране на заетостта, на растежа и така нататък. За това съм убеден. Господин председател, искам да подчертая какъв е напредък, който е постигнат от януари. беше постигнато засилване на политическите инструменти, също и напредък в рамките на ОСП, като се има предвид покачващите цени на хранителните продукти. В областта на енергията и иновациите беше постигнат напредък. Това са стратегически области. Европейския съвет проведе редица заседания през февруари по тези теми, като се обсъждаше и стратегия по отношение на Фукушима. Е, беше постигнато консолидиране и по отношение на а, единия европейски бизнес акт. Искам да допълня нещо, политиката свързана с ромите. Господин Орбан, вие успяхте да помирите европейците и да предложите конкретни мерки. Затова искам специално да ви благодаря. На следващо място искам да подчертая напредъка, постигнат в външната политика приветствах вече напредъка, който беше постигнат в Харватия през последните месеци. По този начин 27-те държави членки дадоха зелена светлина на присъединяването на Харватия след като това беше предложено от господин Орбан през януари. Това е едно добро послание, една добра новина за хрватския народ, но и за всички народи в Западните Балкани. По този начин се отваря една европейска перспектива. Случилото се в Средиземноморието до голяма степен повлия нашата политика. Ние изразихме нашата солидарност към народите в този а, регион а, и също а, ние покахме солидарност и към европейските а, региони, които а, бяха залети от а, беженци. А, България и Румъния също ние подчертахме и поощрихме а, техните усилия и това, че те се, присъедин... те се придържат към правилата, които въжат за всички. И така, а, благодаря ви. А, господин Орбан, за вашето председателство и всичко най-добро за полското председателство. Благодаря. Сега господин Ханес Свобода от името на социалистите и демократите в Европейския парламент. Благодаря господин председателю, господин Барозо, господин премьер-министър. Ротационното председателство има две задачи. От една страна трябва да развива отделните досиета, да ги приключва и така нататък, да се занимава с текущите работи. Но от друга страна председателството трябва да е, ам, да е председателство за пример. И така, господин премьер-министр, Искам да благодаря на вашия екип, на вашите специалисти и експерти за това, че беше предвижено напред досието за Харватия и стратегията за ромите. Благодаря за това. На следващо място искам да спомена някои критични точки. Медийния закон и Конституцията – тук в парламента изразихме много остро критики по този въпрос. Да, казвате, че това, е вътрешн, че това са вътрешни дела, но знаете, че смисъла на Европейския съюз е да се обсъждат и вътрешните политики, защото те имат влияние върху целия съюз. Вие трябваше да промените медийния закон, въпреки че комисията беше много мека в критиките си в това отношение. Знаете, че Венецианската комисия критикува не само процеса, а също и части от Конституцията и банки МУН също изрази много остра критика. Вие казвате, че Споменахте революцията през 50-те години. А, знам, че тази революция беше за свободата на словото и, и така нататък. Това беше една революция, която включва се всички европейски а, ценности. Не може просто да, да казвате тези социалисти само ме критикуват. Хилари Клинтън също е, изрази критика към Том Лентън, който е конгресмен с унгарски происход. Относно демократичните развития, а, имам много, много хора, които отблизо следят всички събития и развития в политиката. Така и трябва да бъде. А, да, може да правите всичко каквото трябвате, но в едно демократично общество а, е важно това какво казват а, критиците, а не какво казват две трети от мнозинството. Вие благодарихте на ЕНП. Да, добре е, че изказвате благодарност, но за първи път виждам такова нещо, но председателство да благодари само на своята си партия. Критиката е важна. Тя принадлежи към демокрацията. Трябва да се спазват правилата на плурализма, на свободата на медиите и пресата. Трябва да се каже да на плурализма, да на свободата на мнението, на медиите, на пресата и да на критиката, защото а, критиката а, трябва да се изразява и от тези, които а, ви подкрепят. Трябва да се вземе предвид и това, което казват както и привържениците, така и критиците. Благодаря ви. Господин а, Свобода. Има синя карта за вас. Готов ли сте? Колегата Поселт. Ако господин председател, Унгария имаше едно първо а, класно председателство, има и първокласна конституция. Искам да попитам господин Свобода дали смята, че банки а, МОН не трябва да се занимая по-скоро с, с конституциите на тези диктаторски държави, които а, членуват в ООН. Благодаря. Господин Поселт, първо, Банки Мун е подкрепен от много демокрации, когато беше избран на този пост. Аз споменах Венецианската комисия – и ти много добре знаеш, че там членуват хора, които нямат нищо с демокрацията, а с твоята политическа група. Демокрацията не е въпрос на политическа ориентация, а това е а, лично убеждение. Искам да, исках точно това, такъв апел да отправя и към господин Орбан. Благодаря ви. Следващия оратор Александър Граф Ламсдорф. Господин председател, господин министр, господин премьер-министр, Унгарското председателство постигна много важни резултати. Председателството беше изправено пред редица проблеми, финансова криза, Северна Африка и случващото се там, случилото се в Фукушима. Искам да благодаря на цялото председателство, на госпожа Георги, на външния министр. Всички те си свършиха отлично работата. Много беше постигнато в насока стабилизиране на еврото. Договор за ЕСМ, ФФФ също са много добри резултати. Беше приключен първи европейски семестър. В координирането на на бюджетите, на държавите членки. Това също беше един добър резултат, защото в миналото имаме горчив опит. Е, с е, прекомерното задължаване на държавите членки. Ние е, като политическа група подкрепяме пакета за економическо управление. Този пакет ще укрепи економиката и еврото. Важно е преговорите да бъдат продължени по пакета. Господин Йозеф Дол каза, че е необходим един економически стабилен пакет, за да бъде стабилно и еврото. Този пакет трябва да е по, по-стабилен. Една много важна политика, в рамките на която постигнахте голям напредък, имам предвид преговорите с Харватия. Господин Свобода каза, че това е една стъпка напред за целия регион също така не трябва да забравяме, че и директивата за защита на потребителските права в крайна сметка беше а, изведена на, на преден план след три години. Господин Барозо спомена и европейския патент. Като цяло постигнахте много добри резултати в много области. Когато се срещнахме в Будапешта, ние, ние ви казахме, че ние високо ценим вашето, вашето председателство. Ние съжаляваме обаче, че вашето председателство беше засенчено от проблемите с медийния закон. комисията изиска промени, но не съществени промени по важните въпроси и Конституцията не беше променена по начина, по който го изискваше Венецианската комисия. а, не трябва да се накърнява свободата. А, независимо, а, независимо дали тя е в областта на медиите, пресата или така нататък. След четвърта част на датско-немската граница ще а, започне да се провежда проверка. Регламента Даблин 2, който който трябва да се изпълни в рамките на шенгенското законодателство. И така, вашето председателство щеше да ни зарадва още повече, ако не беше засенчено от такива проблеми. Е, Уважаеми колеги, давам думата от името на селенията на съпредседателя господин Кон Бендит. Благодаря ви, господин председател, господин министър-председател. Трябва да си признае, че понякога изобщо не мога да разбера какво казвате. Вие казахте, че Европа е по-силна, че тя трябва задължително да действа. И вие казахте, че вие променихте нещата към по-добро. От економическа и социална гледна точка имаше аплодисменти, всичко това беше много добре. Но след това чух, че не можем да приемем диктата от други столици, включително и от Брюксел. И всички тези думи принадлежаха на Виктор Орбан. И след това, господин Барозо, вие задавате въпроса, защо Европа няма добър имидж в света. Ами това е така, защото политиците – в Брюксел и Страсбург говорят по доста по-различен начин, отколкото се изказват в родните си държави. И това уврежда имиджа на Европа и вашият имидж, господин Орбан. Господин Орбан, вие увреждате имиджа на Европа. Нещата са абсолютно юс, е, ясни. И най-интересното, че вие имате шизофрения и че национализмът достига невиждани преди висини. Вие казвате неща в Брюксел и Страсбург, за които после казвате в Будапеща, че те нямат абсолютно никакво значение. Протестите не целят разрушаване на държавата и трябва да има възможност хората да изразят своя протест. И за да се справим с това, ние, ако трябва, ще бъдем много неприятни. Но това, според мен, е правилният подход. А това беше казал господин е, Януш Кадлер, по-скоро другарят Януш Кадлер, през 89-та година. И в момента се сблъскваме с подобни проблеми отново. Вие се борихте за свободата на вашата страна през 1989 година, но изведнъж се оказва, че вие се отричате от вашите възгледи, защото вие сравнявате диктатурата от Брюксел с диктатурата от Москва. Мисля си, че трябва да сте доста по-подозрителен сам към себе си, господин Орбан. И може би тогава ще разберете защо днес европейците са толкова загрижени. Господин Орбан, вие потискате свободата на медиите чрез псевдонезависим медиен съвет, който ви ръководи. И също така имаше една независима радиостанция, обаче изведнъж то изчезна от ефира, защото неговата частота беше дадена на една религиозна радиостанция. Защо така предпочитате само една част от политическия спектър? Виждам, че не се съгласявате с мен, но вие много добре знаете, че това, което казвам е вярно. Ние чувам от вас националистична риторика, но след това вие се появявате в Брюксел и обяснявате какво трябва да се прави. Да, вие се борихте за свобода. И също така, вашите думи за значението на свободата бяха чути в Египет, в Тунис, в цяла Северна Африка. Но когато отидохте в Китай, вие не извисихте гласа си за свободата. Вижте какво се случва. Изключително важно е председателството на Европейския съюз да говори от името на Европейския съюз. Освен това, ние трябва да гарантираме пълно спазване на шенгенското законодателство. Нито една държава, било то Дания или Унгария, може да си позволи да подкопава европейското законодателство. Господин Барозо, не може да се действа така безконтролно, само защото някоя страна не харесва европейското законодателство. Господин Орбан, наистина извършихте някои добри неща, но след като сте се борили с диктатура, господин Орбан, не трябва да допускате вие самия да бъдете обвиняван в това, че вие се стремите да ставете диктатор. Следващия оратор от името на европейските консерватори, господин Сахарадил. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин министр-председател, господин председател на комисията, Унгария трябва да бъде похвалена за голяма част от дейността на председателството. Особено заслужават похвала секретарят на правителството, госпожа Диори, която наистина много често се срещаше с нас. Задачата на унгарското председателство не беше лесна. Освен на това, трябва да се отчита, че имаше значителни сътресения в еврозоната. Извън Европейския съюз имаше безпредседентни промени в арабския свят. Освен това, Унгария успя да запази политическа стабилност – в своята страна, за разлика от това, което се случи в моята страна, когато опозицията свали от власт законно избраното правителство, което силно навреди на имиджа на нашата страна и на Европейския съюз. Председателствата на новите държави членки са много важни. Обаче ще изразя известно несъгласие с господин Орбан. Смятам, че разширяването към Централна и Източна Европа ще даде нов тласък на Европа. Аз смятах така, но това не се случи, защото новите държави членки много бързо възприеха федералистката идеология и станаха заложници на тази идеология и се увлякоха от чисто административна дейност, а не от се заеха с, с такава административна и бюрократична дейност, а не с политическо лидерство. Ние имаме нужда от нова европейска парадигма. Не можем да продължим с устарялата концепция за европейска интеграция. Нека да предложим нова концепция, нова идея. И ако някой се изрази в подобна сока, господин Бенди ще го заклеми като антиевропеец, но аз съм убеден, че нашите граждани ще приветстват подобна инициатива. Сега господин Ламсдорф от Обединената левица. Благодаря ви, господин председател. Аз. Трябва да призная, че харесвам Унгария, унгарската култура. И много им бе любопитно да видя как ще реализират програмата си за по-силна Европа. Трябва да кажа, че бях разочарован. Участвах в няколко триалога, тристранните преговори между съвета, комисията и парламента и установих пълна липса на подготвеност, липса на собствено мнение. От това, кое... Във връзка с това, което каза господин Захрадил, видях, че се създава един стереотип. Ако трябва да общим резултатите от работа на председателството, за мен това бе нулево председателство и тук се различавам от тези, които благодариха за това председателство. За мен това е много тъжно, защото това предизвикателство срещна предизвикателства във външен и вътрешен план. Е, къде се реализира този по-силен подход, както обяви господин Орбан? По-силният подход касаеше унгарската интелигенция, унгарските хора, унгарските медии. Там се реализира по-силният подход. Според мен ние трябва да се събудим, да потърсим други начини, други възможности, защото възможностите, които се разкриват пред новите държави членки до момента, се прахосват мисля, че ще се събудим, когато се изправим пред още по-тежки предизвикателства, отколкото днес. Може би трябва да си спомним думите на Андри Анди, че наистина имаме нужда от такива неща сега. Господин Фараш, вие сте сред малкото европейски лидери, които са запознати с историята, вярват в държавите нации и са застъпник на демокрацията. И вие показахте, че не можете да ви плашат европейските националисти. Казахте, че преди сте били под диктата на Москва, сега под Брюксел. И вие наистина имахте предвид това, което казахте. Според мен, вие си оказахте тайното оръжие на евроскептиците и вашето предизвикателство бе историческо. Защото през изминалите 6 месеца хората на народа най-накрая се събудиха и за да видят колко недемократичен е целият този проект. Във връзка с общите избори в Финландия и успеха на партия Истински финландци, кой може да вини гласоподавателите в Финландия или някъде другаде, когато каза, че ние не искаме да подкрепяме този провалящ се проект? И третата катастрофа бе в Португалия, страната на господин Барозо. След това второ спасяване на е, Гърция, протести по улиците. Но основният момент във вашето предизвикателство бе когато дъчаните скъсаха договор за Шенген. Като цяло, според мен, вашето председателство бе забележително. Случиха се много неща, които да събудят демокрацията, отколкото преди. Все повече хора се дават сметка и тук, и на други места, че има поврат в света и че сме в началото на края. Господин Орбан, поздравления! Чанат Сегеди е следващия оратор. Независим депутат. Благодаря, господин председател, уважаеми ам, депутати, господин премьер-министр. Аз ще се позова на два аспекта, които според мен са важни, които са важни за това председателство. Първо, съвсем ясно е, че Европейският съюз е поставен на централно място, но също така трябва да си има предвид и Унгария. Само така може да се направи една реалистична оценка. Има различни възможности как да продължим напред, как да отбележим напредък. Суверенитета на държавите членки трябва да бъде запазен. Тяхната независимост. Това е едната възможност. Има друга възможност, при която всички да се менят, мерят по един и същи аршин както е примера с Съединените щати. Но тук ще има допълнителни трудности, защото тогава ще има проблеми с суверенитета. През 2004 година се присъединихме към Европейския съюз. И тогава беше казано, да, Унгария може да се развива в рамките на европейското семейство. Унгарското председателство беше едно символично председателство. В вътрешната политика имаше а, не много голямо поле за действие, но председателство, на унгарско председателство ам, изпрати едно много важно а, послание и беше един много важен символ. Сега относно стратегията за ромите. Не е лошо, че тази е, стратегия беше изготвена, но лошото е, че няма унгарска стратегия. Благодаря. Колегата Йозеф Сайер. Благодаря. Изминаха няколко дни след края на председателството и мога да ви кажа, че Ам, аз съм а, положително настроен, облегчен а, и с задоволство мога да кажа, че това, което беше обещано, беше изпълнено. Ние сме член на клуба, а, свършихме си работата по отношение на медийното законодателство и конституцията. Да, а, винаги може да ни критикуват, но ние се придържаме към европейските правила. Господин Свобода. Не, добре е да прочетете преамбюла към, пред, към унгарското председателство. И вие споменахте революцията от 56-та година. А, това за нас е една много важна дата. Трябва по-добре да се запознаете с това събитие. Господин Комбендит. Много странно беше казаното от него, но него и вече го няма. Когато той казва, че а, някакви групи са а, ощетени, не съм съгласен. А, не трябва просто да приемаме всяко обвинение, което се отправя към нас за това, че някои депутати имат странни разбирания. Ние изпълнихме това, което бяхме обещали. А ние се погрижихме за сигурността. Тук в Европейския парламент сме призовани да гласуваме е, една проекторезолюция, свързана с е, унгарската конституция. Е, говореше се за диктат от Брюксел или откъдето и да е там. Ние не приемаме някой да ни диктува правилата. Благодаря ви е, за вашето изказване. Още веднъж казвам, ние свършихме това, което е, си бяхме поставили за цел. Dziękuję bardzo. Благодаря. Господин министър-председател, господин Барозо, изявлението, което направих в началото на унгарското председателство, остава в сила. Аз казах, че Европейската партия на социалистите демократите е заинтересована в успеха на унгарското председателство. Обаче резултатите не са еднозначни. Наистина Унгарските дипломати извършиха значителна дейност. Бяха финализирани, например, преговорите с Харватия. Също така бяха предложени стратегията за ромите и за Дунав. Започна и европейският семестър, но видяхме полууспехи, например, когато става дума за пакета за европейско економическо управление. Нито веднъж в Унгария не се срещнаха държавните глави и ръководителите на правителствата. Освен това, вътрешната политика на унгарското председателство хвърля сянка върху постиженията на унгарското председателство. Законът за медиите, размиването на основите на правовата държава и много други недостатъци и неуспехи на унгарското правителство предизвикаха недоволство сред международната общност. За съжаление се влушава економическата ситуация в Унгария. германското, френското и люксембургското правителство бяха сред първите, които заклеймиха медийния закон в Унгария, а това са десни правителства. Освен това, германското председателство заклейми промените в унгарската конституция. В Европейския парламент никой не иска да получава хората – ние не говорим за това да раздаваме правосъдие. Обаче ние критикувахме промените в Конституцията, защото те противоречаха на европейските ценности. През последните 6 месеца имаше много критични бележки, отправени към унгарското председателство. За съжаление, унгарците не можем да се гордеем от нашето унгарско председателство на Европейския съюз, госпожа Лена Ек. Председателството не е свързано само с вземане на конкретни решения. То има и символно значение. То е особено важно за укрепване на основните европейски ценности, човешки права и свободата на словото. За това приветствам стратегията за ромите. Обаче изразявам съжаление, че във вътрешен план унгарското правителство не показа ангажираност с европейските ценности. Парадоксално е, че унгарското председателство свърши толкова много дейност, свързано с Харватия, но не успява вътрешен план. Радвам се, че преговорите с Харватия бяха приключени по време на унгарското председателство. Това е историческо постижение. Много се радвам също така, че Унгария, въпреки сложната ситуация, успя много умело да придвижи напред енергийните досиета. Проверките за безопасност на атомните електроцентрали след Фукушима, заключенията на съвета за енергийната ефективност и енергийната пътна карта. И накрая, по предстоящото полско председателство, председателят прекъсва говорещата. Смятам, че полското председателство не взима толкова сериозно промените в климата, колкото би трябвало. Председателят. Колеги, ще ви помоля да говорите малко по-бавно, защото нашите преводачи се сблъскват с много затруднения при извършването на превода. Господин Епинг. Благодаря, господин председател. Когато Европейския съюз има проблеми, ръководителите винят популистите. Господин Барозо прави това редовно и надявам се, че ме слуша сега. Това е знак, че те се отчуждават все повече от реалността. Обикновените хора са притеснени. На тях им е каз... бе казано, че Европа ще доведе економическо сблизаване. А това не става. Става точно обратното. Хората се питат какво ще стане с моите спестявания, пенсията, какво ще е бъдещето на моите деца в Европа. Тези хора популисти ли са, господин Барозо? Не трябва ли тези, които обвиняват другите в популизъм, да се погледнат в огледалото? Те обещават прекалено много, а няма резултати. Те сами причиняват беди, а винят другите за тях, господин Барозо. Мисля, че е крайно време да не строим Вавилонска кула, а да реализираме европейския проект. Това популистическо ли е, господин Барозо? Не е ли популизъм да се каже, че еврооблигациите са магическо решение на нашия дълг? Как ще намалим дълга, като създаваме повече дълг? Обикновеният човек е критично настроен към Европа. Има мнозинство извън тази зала. Мнозинство от хора, които задават принципни въпроси, на които европейските ръководители не дават никакъв отговор, господин Барозо. И това обяснява вашето разочарование. Благодаря за изказването, казва председателя. Следващия оратор, господин Пашка, не е в залата. В такъв случай Вернер Ланген има думата. Благодаря, господин председател, Унгарското председателство беше много успешно, когато мислим за предизвикателствата, обаче когато мислим за нежеланието на държавите членки да намерим европейско решение, мога да ви кажа, че ще направим един а, комплимент на унгарското правителство, да кажем, че е успешно. Също искам а, да отправя и комплимент и благодарност а, към а, вашият министър Геори. Как може едно председателство да прави разумни а, предложения, когато големите държави членки постоянно блокират тези предложения? Има редица примери за това. И предвид тези предизвикателства, а, председателство беше много успешно като чуем то казанто господин Фараш, Захадил Свобода, Комбендит, къде са те сега? И четиримата ги няма. Просто си изказаха каквото имаха да кажат и няма и да чуят вашия отговор. Това не е справедливо отношение към унгарското председателство. Казвам, да, разбира се, и е, трябваше да решите проблеми, ам, е, свързани с вътрешната ви политика. Имаше дискусии, но като чуя това, което каза господин Свобода, той въобще не се концентрира върху съдържанието на програмата на унгарското председателство. И това беше просто начин да се отклони вниманието от съществените неща. Господин Орбан, вие не може да решите проблемите на целия свят, от Китай до Северна Африка. Вие много добре си свършихте работата и и само мога да кажа, че вие може е, да противоречите на казаното тук в тази зала до сега нещата си вървят както са си вървели до сега. Винаги е имало а, предизвикателства, винаги е имало а, националистически настроения. И искам да кажа още веднъж, че унгарското председателство а, беше много успешно. Господин Ланген, готов ли, готов ли сте да отговорите на синя карта? Въпрос а, с синя карта. Господин Бостинаро. Мистер президент, Господин Ланген, искам да ви попитам дали сте прочел мнението на Венецианската комисия, свързано с новата унгарска конституция и ако сте го направил, какво смятате за това мнение, за този доклад, който е най-критичният документ, който аз съм видял през последните 20 години? Благодаря ви. Да. Не съм чел становището на Венецианската комисия. Аз не мога да чета и на унгарски, но съм чел много а, оценки за това, че унгарската конституция е една от най-модерните в Европа. Това а, трябва да се оцени по достоинство. Uh, Благодаря ви, колеги. Госпожа Таня Файон. Благодаря. Унгария приключи своето председателство с сериозен успех. Приключиха преговорите с Хърватска за присъединение към Европейския съюз. Бе потвърдено, че проектът за разширяване е все още жив което е много важно за Западните Балкани. Словения иска да ви благодаря за това. Поздравяваме ви за този успех, така както поздравихме и Хрватска. Зададохте много добра основа за бъдещето на ромите. Изготвихте много добра стратегия, но отделихте много време на вътрешните политически диску... Е, дискусии, вместо да решавате общи европейски проблеми, като се започна с новия медиен закон, който постави под съмнение свободата на медиите. След това изготвихте закон по ваш собствен вкус. Ние всички искаме да Европа да е силна, но хората обедняват все повече и повече. Промените на шенгенските правила. Ние не искаме да се прави стъпка назад в демокрацията в Европа. Ние внимателно ще следим на развоя на събитията в Унгария в бъдеще и се надяваме, че полското председателство ще смени курса. Господин Чарлз Гюранс. Благодаря ви, господин председател. Определено Европа днес е по-силна, отколкото преди 6 месеца. Без да подлагам на съмнение достоинствата на унгарското председателство, аз все пак не бих се съгласила с цяло с вашата оценка. Чухме много критични бележки. Виждаме колко е тежка ситуацията в Гърция. Тя е по-зле, отколкото преди 6 години. И партията, истинските финландци, е по-силна, отколкото преди 6 месеца. Аз бих бил по-внимателен – и бих казал, че може Европа да стане по-силна само ако се зачитат принципите и критериите във всички държави членки на Европейския съюз. А ние в момента имаме само една ситуация, в която всяка държава се придържа към тези правила, които са изгодни. За съжаление, виждаме, че шенгенското законодателство и шенгенското пространство не са по-силни, отколкото преди 6 месеца. Господин Пашка има думата. Благодаря ви, господин председател. Господин Виктор Орбан, без съмнение унгарското председателство положи усилия да се придържа към задълженията си. Благодарим ви за това. Ежедневната работа на административния а, ви апарат беше а, изправена пред а, редица предизвикателства. В Брюксел много от символите от посланията бяха тълкувани по погрешен начин. Имам тук предвид критиката към Конституцията ви след изказването на Банки Мун и становището на Венецианската комисия. Със сигурност не е толкова просто да се угоди на всички. Е, да, Конституцията не е, не е изцяло завършена. Благодаря, господин председател. Бих искал да се присъединя към много от онези, които се изказаха. Бих искал да подчертая, че аз съм председател на Комисията по конституционни въпроси в Европейския парламент и ние се срещнахме с много ваши колеги, включително и в рамките на КОСАК. Бяхме наясно с постоянния ангажимент и придържане към европейските тяли на унгарското председателство. Бих искал от името на нашата парламентарна комисия да ви благодаря специално за вашия доклад за инициативата за гражданите. Аз видях колко сте ангажиран с осигуряването на прозрачност и смятам, че полското председателство ще продължи да върви по проправни от вас път. Мисля си, че по-силна Европа беше наистина е един много добре под пран принцип на вашето председателство. Смятам, че моят опит в областта на конституционното право показва, че не може да се критикува конституция на държава членка, когато става дума изцяло за национално законодателство. Смятам, че това е недопустимо. Смятам, че трябва да ви благодарим за вашето конструктивно председателство, за вашата ангажираност, за вашата блестяща дейност. Госпожа Едит Херцог. Уважаеми колеги, уважаеми господа председателя, не знам в каква роля излиза унгарския министр-председател, когато той говори от името на Европа. Да, наистина, много хора в Унгария работиха усърдно по време на унгарското председателство и постигнаха успехи. И ние трябва да изразим уважение към тези хора, които са дипломати и държавни служители. Смята, че един от заместник-председателят на парламента каза много сполучливо – че не трябва да спираме, защото всички наши решения много скоро ще станат обичайна практика в поведението ни. Смятам, че трябва да сме умерени. И тази умереност като че ли не присъстваше във вашите политики, особено когато разглеждаме това, което се случва в държавната администрация. Това, което става в Унгария, не трябва да отлича нашето внимание от реалните проблеми в тази държава. Госпожа Голар. Добър ден, господин министър-председател. Първо искам да благодаря на целият унгарски екип, с който работихме много по въпросите на економическото управление. С ваше позволение, господин председател, искам да сменя малко темата. Едно нещо ми направи силно впечатление – Много неща бяха приключени, когато приключи унгарското председателство. Ако видим каква бе Австро-Унгарската империя в началото на 20 век, трябва да се помислим дали не трябва да бъдем по-внимателни. Всички, които смятат, че национализма е решението за в бъдеще, трябва да видят какво става с империите. И най-силните империи падат, включително и Римската империя. Ние трябва да градим със съвместни усилия, да гледам, да имаме обща визия за бъдещето. Това е много по-важно от есноградия консервативен подход на националистите. И на последно място, господин Проти винаги казва на тези, които сравняват Брюксел с Москва, следното. Когато вашата държава се... Искам да ви напомня какво беше положението, когато вашата държава се присъедини към Съветския съюз. Благодаря госпожа Вотман Кол. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на унгарското председателство за положените усилия. Свършиха много добра работа, за да реализира пакета за економическо управление, който е на лице вече в 85 на 100. Вашата цел бе по-силна Европа. Това може да стане само с силен екип. Искам да благодаря на министъра на финансите, на министър Юри, на посланиците. В началото на вашето председателство казахте, че ще работите сериозни с парламента. И това не бяха само думи. Вашите желания и нашите желания бяха реализирани до голяма степен. Няма смисъл да повтарям това. Парламента иска гаранция съвета да взима решение, когато това е необходимо. Много важно е да имаме ефикасна процедура за взимане на решение, за да реализираме целта. Нашите общи усилия трябва да са върху преодоляване на последните две пречки, последните 2% от това дълго състезание. Знам, че резултатите са важни и знам, че трябва да се направят тези последни крачки, но искам да ви благодаря за това, което сте свършили до момента. Много добре подготвихте бъдещата работа и се надявам всичко да приключи през септември. Фредерик Дарен. Благодаря, господин председател, господин премьер-министър. Имаше резултати, беше постигнат успех, свързан с стратегията за ромите, но в сравнение с предишното председателство, когато централно място засегна, централно място заеха социалните въпроси, свързани с детския труд, с социални помощи и така нататък. В тази насока вашето председателство не направи много. Вие поставите фокуса върху растеж, заетост и така нататък. Но, за съжаление, след тази половин година не можем да кажем, че при дебата за бюджета, за економическото управление и така нататък е постигнат някакъв значителен напредък. Имахте много специални идеи. Казахте, че въпросът с бюджета е много важен. Важно е, е да има растеж на економиката. И да, тези мерки също водят до, до справяне с бедността. А, казахте е, обаче и някои неща, които не изпълнихте. Госпожа Джанако е следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Аз приветствам унгарското председателство и резултатите постигнати от него. Фокуса падна върху финансовата стабилност. трябва да се положат обаче повече усилия, свързани с економическия пакет, с стратегията за ромите. Шенген също беше много важна тема. Важно е да не се забравят и социалните въпроси. Стратегията до 2020 година. Аз съм от Гърция и благодаря на унгарското председателство за усилията, които положи а, то, за да получи моята страна така необходимата финансова подкрепа. Независимо от каква гледна точка се разглеждат въпросите и председателството, всеки има право на мнение, но ние живеем във време на демокрация и Знаем също така, че ангажимента на унгарското председателство и на комисията също така много ни помогна. И по този начин ще могат да бъдат постигнати и целите в рамките на стратегията от 2020 година. До сега, след Лисабон, не са постигнати все още заложените на цели. Благодаря, господин председател. Наистина имаше голям дебат за промените в унгарската конституция. Независимо от това, бих искала да изразя личната ми висока оценка, когато става дума за изричното визиране от тази конституция на бъдещето на младите хора. Трябва да откликваме на потребностите на младите хора, на децата. Съвсем ясно е това, че това беше приоритета за унгарското председателство. Това се изразява и в дейността на председателството върху директивите, свързани с, с неразпространение на детската порнография и защита на непълнолетните лица. Смятам, че предложеното законодателство е много съвременно то ще предвиди по-голяма закрила на жертвите, по-сериозни санкции, също така наказания, дори и криминализация на подмамване на малолетни, както в интернет, така и извън интернет. Предвижда се също така заличаване на порнографско съдържание в интернет. Това са само някои от аспектите. Това, което искам да подчертая специално е, че това стана възможно благодарение на ангажираността на унгарското председателство с тези теми. Благодаря ви. Гико Голпеч. Госпожа Илдико Голпеч. Благодаря ви, господин председател. Когато мислим за началото на унгарското председателство, мисля, че трябва да осъзнаем, че ни говори за едно бягане на късо разстояние. Ние сериозно се отнесахме към нашите цели, но независимо от краткото разстояние, само 6 месеца, пред нас имаше много препятствия, които трябваше да преодолеем. И ние продължихме да вървим по нашия път, независимо от пречките. Имаше промени в институционалните условия. Видяхме, че процедурата за съвместно вземане на решения показа, че председателството наистина е отворено към парламента. Беше прият пакет от шесте законодателни акта по економическото управление в Европа. Ако говорим за успешно економическо и политическо сътрудничество, беше създаден един нов съюз от държави, които са държави от басейн на река Дунав. Смятам, че това е също успех на унгарското председателство. Радвам се, че и други признават успехите на унгарското председателство. Смятам, че Работата на Унгарското председателство служеше не само на Европейския съюз, но и на гражданите на Унгария. Председателят, преминаваме към процедура на изказвания с привличане на вниманието на председателя. Бих искал да подчертая нашето добро сътрудничество с господин Матони, министър на външните работи, госпожа Диори, министър в правителството на Унгария. Преминаваме към процедурата с изказвания чрез привличане на вниманието председателя. Давам думата на господин Гжип за една минута. Благодаря, господин председател. Искам сърдечно да благодаря на унгарското председателство и лично на министър-председателя за успешната работа. Председателството се реализира в тежки времена. Еврокризата, политическата криза в Африка, а също и ядерният инцидент в Япония. Председателството успешно даде старт на европейското полугодие и предприе всички мерки за проучване на безопасността на атомните електроцентрали. Бяха реализирани набор от мерки за излизане от кризата. Не споделям виждането на господин Комбендит или на господин Фараш, които казахте, че председателството не е намерило решение на кризата. Искам да благодаря на председателството за добрата работа. Следващия оратор. Уважаеми колеги, ние чухме тук, че е, много се цени сътрудничеството с е, политическите партии и след това беше обвинен той, че благодарен само на ЕНП. Обаче в политически в Европейския парламент има повече политически групи. Обаче вашето председателство беше много успешно. И също, че вие променихте конституцията си, тя беше одобрена. Някои дори тук казаха, че не са и чували за Венецианската комисия, комисия, но въпреки това отправят критики. И това просто показва колко невежи са те. Друг приоритет беше подобряване положението на младежите. Какво сте направили в тази област, искам да ви попитам? Мисля, че нищо не сте направили. Оратора е прекъснат. Господин Петров, Много ви благодаря, господин председател. Унгарското председателство се случи в един период на много предизвикателства и кризи в Европа и в други региони. Нито едно председателство не е успявало да постигне всичките си цели, но в сравнение с предходните председателства, унгарското председателство се справи много добре. То постигна финализиране на преговорите с Харватия – и приемането на пакета от 6 мерки. Също така председателството успя да привлече вниманието на Европа към региона на Дунава и да предложи стратегия за ромите. Много е важно да се разгледа стратегията на унгарското правителство. Тя показва как европейските средства могат да гарантират по-добро качество на живот. Комисар Рейдинг посочи, че кампанията за защита на неродените деца противоречи на европейските ценности. Аз не съм съгласна с него, господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Унгарското председателство започна с политически събития, които бяха малко преувеличени. Обаче виждате какви други предизвикателства съпровождаха председателство. Арабската пролет, трагедията в Фукушима, дълговата криза и така нататък. Бяха, не можем да успорим резултатите свързани с преговорите с Харватия, Исландия и Дунавската стратегия. В тази по време на председателството обаче някак си не се постави акцент върху стратегията за използване на атомна енергия и опазване на околната среда. Като цяло председателството беше успешно. Искам да благодаря на моите съседи. Милан Цвер. Господин Милан Цвер. Господин председател, господин министър-председател, Искам да ви поздравя от името на словенската делегация в НП. Искам да ви поздравя за чудесното сътрудничество и за добре свършената работа. Задачата ви бе трудна. Вие поехте председателството при обстоятелства, които бяха белязани от кризата, от Фукушима и от политическото цунами в лявата част на спектъра – в Европейския парламент, който политизира вашата работа през цялото време. Бяха смесени някои вътрешни политически въпроси с европейски е, въпроси. При все това постигнахте добри резултати. На тези, които казват, че не сте истински европейци, искам да кажа, че европейското полугодие е един от най-проевропейските механизми, прияти от европейските институции след влизането в сила на Лисабонския договор. Последен оратор госпожа Моника Фосикова Бенева. Благодаря, господин председателю. Искам да поздравя унгарското председателство. Председателството имаше една много амбициозна програма. И за това трябва да изразим нашите благодарности. Европейския парламент не трябва да изразява само критики. Председателстващата страна не трябва да се употребява със своята позиция. По време на това председателство се стигна до ем, един прецедент. Вие като премьер-министър на страната и който председателствате е, съвета, злоупотребихте до известна степен с вашата позиция. Оратор е прекъснат. Е, para los muchos más que estaban a punto. Благодаря ви. Моля за извинение на тези, които не получиха думата по тази процедура, обаче ние вече изоставяме от графика. Приключваме обсъждането на темата и сега давам думата на господин Шевчович, заместник председател на комисията, който ще финализира дебат от името на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател, господин министър председател, почитаеми депутати. Дебатът показа колко е важна днес европейската интеграция и колко е важна ролята на ротационните председателства. Мотото на унгарското председателство беше по-силна Европа. Наистина, ние имаме нужда от една по-силна Европа. Смятам, че много от постиженията, които вече бяха изтъкнати тук, наистина допринесаха за един по-силен Европейски съюз економическото управление, европейския семестър, по-добрата защита на потребителите, стратегиите за ромите и за река Дунав, както и финализирането на преговорите за присъединяване на Харватия са сред примерите за постиженията. Позволете ми също така да отговоря на някои от бележки, направени от почитаемите депутати в Европейския парламент по Унгарската конституция и позицията на Европейската комисия по този въпрос. Този въпрос е сериозен. Той изисква сериозен анализ преди да се стигне до каквито и да било заключения. Първо трябва да кажем, че новата конституция ще влезе в сила на 1 януари 2012. Това ще изисква приемане на законодателство за прилагането. Унгарската конституция не създава проблеми, свързани с съвместимостта и с европейското законодателство. Пълният анализ ще бъде извършен след като бъде прието цялото законодателство по прилагане на Конституцията. Комисията внимателно следи дейността на Венецианската комисия, която края на юни публикува своето пълно становище. Също е така имаше и становище на съвета на Европа. Европейската комисия много сериозно се отнася към ролята си на пазител на договорите. Искам да ви уверя, че Европейската комисия ще бъде бдителна спрямо Унгария, както и спрямо всяка една държава членка няма да се поколебае да използва своите прерогативи и правомощия. Но нека сега да се спрем върху това, защо това председателство беше повратна точка. По време на това председателство силно се укрепи европейското економическо управление, което се изразяваше не на последно място в европейския семестър. Економическата криза направи много ясно за всички нас колко са взаимно свързани нашите економики. Това, че нашето бъдеще е общо бъдеще. Економическото ни пространство обхваща 27 държави членки и тяхната економика. И Последиците се усещат дори само една държава членка да не се справя. Това е заложено в стратегията Европа до 2020 година и това беше идеята в основата на европейския семестър. Поздравявам унгарското председателство за успеха на европейския семестър и обсъждането на препоръките, отнасящи се до всяка една конкретна държава членка. По този начин бяха създадени условия за преход от европейския семестър към националните семестри. Ние знаем, че успехът ще бъде постигнат само когато и националните правителства реализират препоръките на европейския семестър. Бих искал да спра на европейския пакет за економическо управление. И съветът, и Европейския парламент постигнаха голям напредък. Вече сме много близо до успешното финализиране на този важен пакет. Разбира се, това е много важен пакет, за това ние приветстваме сближаването на позициите по този важен пакет, колкото се може по-бързо. Бих искал да благодаря специално на унгарското председателство, което много енергично участваше в преговорите и в придвижването на този пакет толкова близо до успешния завършък. От самото начало на унгарското председателство задачата му беше да финализира преговорите с Харватия по присъединяването на тази държава. Смятам, че това е важен успех, който отправя важно послание не само до харватите, но и до всички народи на Западните Балкани, защото те знаят, че тяхното бъдеще е в Европейския съюз. И ние трябва също така да покажем, че европейски процес на европейска интеграция е един процес, който заслужава доверие, както от страна на Европейския съюз, така и на другите държави, които имат европейска перспектива. Унгарското председателство имаше важна роля при оформянето на политиката на добросъседство, в която се подкрепя истинската демокрация. Благодарение на унгарското председателство беше засилена нашата политика по добросъседски отношения с, с страните арабския свят. Що се отнася до стратегията за река Дунав, надявам се, че ще бъде възпроизведен успеха на първата подобна инициатива стратегията за Балтийския регион. Смятам, че благодарение на експертните знания и умения, предоставени от Европейската комисия, ние ще помогнем на тези региони да постигнат нови економически успехи, ново економическо благосостояние. Що се отнася до стратегията за ромите, Смятам, че това също е голям успех. По този начин вие ясно посочихте, че въпросът с ромите е европейски въпрос, който изисква решение на европейско ниво и че всички институции, всички държави членки трябва да участват в решаването на този въпрос. Вие посочихте много важната взаимовръзка между политиката на европейско ниво и националните конкретни планове за действие. Смятам, че това ще донесе положителни резултати за ромското младсинство. Господин председател, бих искал също така да благодаря на партньорите, с които работих практически всекидневно. Господин Януш Мартни, госпожа Теори, министри в унгарското правителство, които много често се срещаха с Европейския парламент също така. Бих искал да им благодаря специално за много доброто сътрудничество. Много ви благодаря. Много ви благодаря, господин Шевчович. Сега ще приключим този много важен дебат с заключително изказване от господин Виктор Орбан, министър-председател на Унгария. Eh, господин председател, госпожи и господа евродепутати, първо искам още веднъж да повторя, че унгарското председателство иска да благодари на парламента на целия парламент, също и на председателя господин Бозек, който ни подкрепи до самия край. Искам да повторя, че искам да изкажа специална благодарност на групата е НП в парламента и на нейния лидер, защото неговата чудесна политическа подкрепа ни бе абсолютно необходима. Нашето правителство нямаше да бъде успешно без нея. Нека да назваваме нещата с истинските им имена. От самото начало левицата ни атакува. Това можеше да парализира председателството и да ни попрече да постигнем нашите цели. Ние трябва да можем да отблъскваме атаките на левицата. И в това отношение се нуждаехме от подкрепата на е НП. Много искам да благодаря на е НП, че безът нас и ни помогна в нашата работа. Дами и господа, бяха направени редица лични забележки в хода на дебата. И заради Унгария се чувствам длъжен да взема отношение по тях. Първо, искам да повторя няколко неща. Много ефтен риторически трик е да се говори за лоши ръководители, за добри държави служители, които добре си вършат работата. Аз съм бил в парламента години наред и съм се сблъсквал редица пъти с този аргумент. Той винаги се използва от опозицията, когато правителството реализира безусловен успех. Опозицията не иска да признае този успех, да признае постиженията на управляващата партия. Този аргумент ще, ще да е забавен, ако не се повтаряше прекалено много, до такава степен, че става отекчителен. В Европа има правителства, които критикуват унгарската конституция. Няма държава, която да каже на Унгария каква конституция да има. Само унгарския народ има суверенното право да определя сам своята конституция – Ние вярваме в разумния, трезвия дебат в Европа. Искам да взема отношение по казаното от господин Кон Бендет, който не обърна внимание на това, което казах. Затова сега трябва да коментирам това, което каза той. Той следи внимателно речите, които изнасям в Будапеща и моята политическа работа. Само искам да потвърдя своето становище, според което Брюксел не е Москва. Искам да е пределно ясно, че аз винаги ще защитавам Унгария от подобни атаки, независимо от къде идват те, ако ще и от Брюксел. Вие искате да ни кажете какво можем да правим и какво не. Вие не можете да ни казвате това. Подкрепата за Европа в Унгария може да нарасне само ако аз мога да заявя пред унгарския народ, че никой не може да ни каже какво да правим и какво да не правим. Хората се бунтуват, бунтуват срещу диктатурите. Левицата казва, че ако хората не гласуват за тях, те няма да влязат в парламента и това вече не е демокрация. Дами и господа, искам да благодаря на евроскептиците за изразената подкрепа. Всъщност, е, те много обличиха моята работа. От името на унгарското правителство и от мое лично име искам да кажа, че ние не сме евроскептици. Ние не сме и принципно скептици. По природа сме оптимисти, уверени хора, които не реагират скептично. Ние вярваме в европейското обединение, европейското единство и сътрудничество. Аз съм от поколение, за което е ясно, че ако няма единство и сътрудничество в Европа, скоро ще има война в Европа. Ние гледаме много сериозно на този въпрос. И като нация, която е пострадала много от войните, ние винаги ще устояваме европейското единство и европейското сътрудничество. Същевременно искам и ясно да заявя, че според мен вашата работа винаги е била много ценна – Една от основните ценности в Унгария, които произхождат от католическата църква, е, че винаги трябва да се реформира църквата. Вие ни провокирахте с критични изказвания, които са много полезни за Европейския съюз. Както църквата трябва винаги да се реформира, така Европейския съюз винаги трябва да се реформира. Много важно е, е да се правят критични бележки за бъдещата работа и затова искам да ви благодаря. Що се отнася до Конституцията, първо искам да поясня, че Европейският съюз зачита националната идентичност на държавите членки. Това е недвусмислено уредено в договорите за Европейският съюз. И това бе потвърдено. Ние настояваме унгарците да си приемат сами своята собствена конституция. Говорим за живота, за семейството, за нацията, за всички тези ценности, човешкото достоинство, основни елементи в нашата конституция. Милиони хора подкрепят това, което бе направено. Така че в Европейският съюз хората не са само критично настроени към унгарската конституция. Има хора, които я ценят. Човешко достоинство, нацията, семейството. Те вярват в конституция, която поставя акцента върху тези ценности. В Европа има милиони хора, които ни подкрепят в това отношение. Смятаме, че нашата конституция е много добро постижение. В заключение, за да няма недоразумение, Относно становище на Венецианската комисия, искам да цитирам три изречения от началото на това становище. Унгария е приела нова конституция, която е съобразена с общите европейски становища за приемлива конституция. Превества се факта, че Конституцията се основава върху ценности и се става такава система, които отчитат демокрацията, върховенството на закона и конституционалността. Конституцията е в унисон с основната харта на правата на човека в Европейския съюз. Край на цитата. Очевидно е, че Евро... Унгарската конституция е умерена демократична конституция. Унгарците в унгарския парламент, както е предвидено и в договора за Европейския съюз, ще предвидят необходимия правилник за прилагането. Искам да благодаря на тези, които благодариха за на унгарското председателство. Искам да повторя, че ми беше много приятно да работя с вас през изминалите месеци. От начало до край бе хубаво не само да чувам похвали, но и критики, да водя дебат с вас. Като цяло мисля, че бяхте много любезни към нас. И искам да изкажа благодарност на всички вас, включително и на левицата. Призовавам всички ви да подкрепяте полското председателство, така както подкрепяхте нашето председателство. Благодаря ви, господин министр-председател, че представяхте дейността на унгарското председателство. Благодаря ви и за изказването. Искам да подчертая, че унгарското председателство бе много приятелски настроено към парламента. Именно то възприе реда за връзка с парламента и комисията и следващите председателства по въпроса за многогодишната финансова рамка. Това е много важно за нас, именно това ни бе и нашата цел. Надявам се, че следващите председателства ще възприемат унгарския подход. Полското, е, датското, киприотското. Се надявам да възприемат подхода на унгарското председателство. Това е много важно за многодишната ни финансова работа. Искам да ви благодаря, господин министър-председател, искам да благодаря на заместник председателя на комисията и на всички колеги. Vamos a continuar. nuestro debate. И така, продължаваме с нашите дискусии. След, разбира се, поздравите и благодарностите, сега трябва да преминем към един много